Поздравяваме госпожа докладчикът, госпожа Гънч. А сега вече преминаваме към обясненията на вота. Господин Алдо Патричело получава думата за една минута. Господин председател. Лонореволе Патричело. Господин Петричело, имате думата. Да, благодаря ви, господин председателю. Ако депутатите желаят да напуснат залата, нека го направят, за да може господин Петричело да обясни своя вод. Нека да почакаме няколко секунди. Posso? Prego, prego. Caro Presidente, cari colleghi. Уважаеми господин председателю, скъпи колеги, докладчикът и всички колеги, които работиха по този нов инструмент, свършиха отлична работа, защото по такъв начин малките и средни предприятия и физическите лица получават достъп до микрофинансиране, след като през последните няколко години са загубили работата си. Три милиона работни места бяха загубени в Европейския съюз, а банките трудно отпускат кредити. Ето защо инструментът за микрофинансиране е, ще осигури облегчен достъп до необходимите необходимите е, средства за онези, които искат да изградят собствен бизнес. Обеден съм, че това ще бъде нов принос към създаването на работни места, особено при въвеждането на допълнителни съпътстващи мерки, като например финансиране на обучение и преквалификация. По такъв начин особено младите хора, ще могат е, да разработят инвестиционните си планове. Инструментът следва да бъде прият в максимално кратък срок за да вдъхне нов живот на малките и средните предприятия като гръбнак на нашата економика. Благодаря, господин Патричело. Сега давам думата на господин Стоянов за една минута. За финансовите мерки. Смятам, че той е много подходящ точно в този момент и той ще се отрази много добре ако наистина бъде приложен така както беше прият в моята страна България, тъй като в момента има, съществува един изключително неблагоприятен климат за хората с малък бизнес, с малки възможности, да, които нямат никакъв шанс да вземат кредит от банки. Всичките банки водят политика, каквато не е съвместима по принцип с идеята на банковите институции. Имам чувството, че банките си измислят нарочно допълнителни и допълнителни условия само и само да не отпускат кредити, а без кредити няма как да се задвижи бизнесът все пак когато бъдат отпуснати кредити, тези предприятия се задължават да дадат 100 – 150% гаранции, което води до тяхното лесно фалиране. Затова смятам, че Съюзът и парламентът в случая стъпи много на място с този доклад и този доклад наистина ще донесе за развитието на европейската економика и на економиката на България. Благодаря. Благодаря на господин Стоянов и сега давам думата на госпожа Далц е за една минута. Господин председателю, съвсем ясно искам да заявя следното. Много добра е идеята да се подпомагат малките предприятия и тя трябва да се реализира, но на национално равнище. Сериозно ме безпокои предложението във връзка с възможностите за отговорност и отчетност на средствата. Настоявам националните правителства да направят всичко възможно да подпомогнат малките предприятия като гръбнак на нашата економика. Надявам се е, да се намали регулирането на европейско ниво и да се засили на национално. Благодаря. Благодаря, госпожо Доц. Господин Саид Камал. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да обясня как съм гласувал. Ние бяхме за това предложение. Мисля, че е много важно да помогнем на предприемачите в целия Европейски съюз, във всички държави членки, да могат да създават блага, да създават работна заетост и да се борят с бедността. Аз се радвам, че се вземат парите от съществуващия бюджет, което ще доведе до повече разходи в частния сектор. Ние трябва обаче да бъдем много внимателни, когато използваме а, е, държавно финансиране и а, е, парите на дънакоплатците. Ние а, е, знаем, че има организации, като например в Карибския регион, където се предоставят такива възможности за механизми за микрофинансиране. Необходимо е да се повиши достъпа до микрофинансирането, без обаче да се изместват източници, които вече съществуват. Благодаря. сега господин Палоне. Господин председател, мисля, че всички сме на едно мнение, що се отнася до микрокредитирането. Струва ми се, че би трябвало все пак е, да помислим и за едно увеличение на съответните рубрики в бюджета, защото само така ще можем да разширим всичките си действия и в социалната политика. Именно малките и средните предприятия ще могат най-добре да се справят с е, социалните аспекти те ще могат да подкрепят е, хората, които се нуждаят от е, специална подкрепа. В тях ще могат да работят и хора с увреждания или хора, които се нуждаят от повече насърчаване. Има държави, като Германия и Франция, в които се предприемат вече определени мерки именно в една такава посока. И мисля, че това, което направихме, бе наистина само едно добро начало. Необходимо е не само да мислим за финансирането в Европа. Ние би трябвало да познаваме и цялата обществена структура и отделните прослойки в населението. Благодаря ви. Е, няма повече желаящи да обяснят двата си, затова прекратяваме за сега заседанието и ще продължим след обед в 15 часа. Приятен обяд!